да потребяват покупателна способност и в края на краищата кой ще плати сметката на тази утопия на Европейския съюз? Естествено, пак същите граждани. Благодаря, госпожа Штасен. Сега също така индивидуални оратори, е, НЕП, госпожа Ханслик, две минути.